So welcome everyone. Добре дошли на всички. Има редица кандидати, които са заявили, че няма да му да участва в днешното заседание. Групата АЛДЕ днес избра 4 членове за комисия. Девет от правилника тази група има право на 4 гласа днес след обед. Имаме 16, 60 души, които имат право да гласуват общо. Секретариатът беше уведомен за следните заместници, които ще гласуват от НЕП. Господин Ален Кадек, който ще замени господин Русати. Сариош Волски ще замени господин Гюнер Хокмарк. От АЛДЕ Нил Сторвенс ще замени господин Майкъл Делдер. От зелените господин Майкъл Рейман ще замени господин а, Скот Като. От социалистите господин Санджи ще замени Алфред Сама. На. От социалистите също Изабела Демонти ще замени господин Ремнато Содо. Господин Данот ще замени госпожа Доц. Сега преминаваме към избора на председателя на парламентарната комисия. Трябва да проверим дали имаме кворум. 50 300 души, представляващи една четвърт. Сега преминаваме към избора на председател. Госпожа Ферейра има думата. Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите искам да предложа колегата а, Голтиери за председател на парламентарната комисия по економическите и парични въпроси. Кандидатът съгласен ли е да бъде номиниран? Да. That Mr. Galtieri is declared chair of the committee. Господин Галтери е избран за председател на комисията. Моля да заемете местата си на, мястото си на подиума. You, Благодаря ви, колеги. За мен е чест. Сега можем да преминем към избора на заместник-председателите. Моля да представите кандидатури за първи заместник-председател. Благодаря, господин председател. Най-напред поздравления за вашия избор. Е ЕНП иска да номерира, номинира колегата Маркус Вебер. Благодаря. Няма други номинирани кандидати. Кандидатът е съгласен ли е? Now we can proceed. You... Можете да седнете до председателя. Yeah. Yeah. Сега можем да преминем към избора на втория заместник-председател. Има ли представени кандидатури? Да. От групата на социалистите и демократите искам да предложа Питър Саймън за втори заместник-председател. Other... Благодаря. Има ли други кандидатури? I see no other nomination. Няма. Accept.

всички кандидати са попълнили декларации за финансов интерес, включително и председателят. Можем да преминем сега към избора на трети заместник-председател. Има ли кандидатури за поста трети заместник-председател? Да, от името на ЕКР искам да предложа господин Лукер. Има ли други кандидати? Други кандидатури? Oui. Yes, sorry, Miss. Uh, I'd like to... Бих искал съгласно регламента да се извърши тайно гласуване съгласно правилника са необходими 10 души, които да подкрепят това предложение. Има ли 10 членове, които подкрепят това предложение? Да. В такъв случай трябва да преминем към избор чрез тайно гласуване. uh, uh Този избор трябва да бъде по електронен път. Надявам се, че всички се носите картите за гласуване. Моля да ги използвате. Можете да кажете да или не. Зеления бутон е да, червеният не. Ще ви дам възможност да гласувате да. Преминаваме към гласуване или не? Аз съм нов в този парламент. Надявам се, че можем да преминем към гласуване. Какво е този According to the rules, uh, no debate is foreseen uh, in this uh, kind of meeting. Не е предвиден дебат при избора на заместник председатели и председател Можете да поискате тайно гласуване. Такова ще бъде проведено, госпожо Ферера. Да, тъй като има много нови депутати и това ще бъде тайно гласуване, бих искала първо да проверим дали работи системата за гласуване, за да знаят всички дали гласуват правилно, дали са запознати добре с процедурата за гласуване. Господин председателю, с ваше позволение по процедурен въпрос Колегата Лука беше номиниран като кандидат. Групата на социалистите поставя под въпрос това дали той е добър кандидат или не. Може би ще му разрешите да се изкаже в рамките на две минути, защо заслужава да бъде кандидат. И след това да преминем към гласуване. Не е коректно да се премине директно към гласуване, преди да изслушам е кандидата. Нека той сам да каже защо счита, че е подходящ господин Лука за максимум две минути да се представи, да представи своята кандидатура. Благодаря, господин председател. Аз съм професор по макроекономика. Занимавам се с въпросите на конъюнктурата, растежа, от известно време работя в политическата сфера. В Германия работя с Альтернатива за Германия. Това е нова партия. По време на, на кризата партията обърна много сериозно внимание на а, проблемите аз исках да поставя моята кандидатура преди да се премине към тайното гласуване. Защо има хора против? Няма за какво да бъда поставен под въпрос като специалист. Виждаме, че трудно се приемат по-различни позиции, както стана ясно по време на кризата с еврото. За мен еврото е именно причината за кризата, която изпита Европейския съюз и засяга конкурентоспособността на държавите членки. Има силно напрежение. Опитват се да се решат проблемите чрез мерки за бюджетни економии. както и с различни пакети за спасяване на банките. Въпросът за младежката безработица, за бюджетните економики ни правят особено критични Аз е, разбирам е, какво означава поверителността като принцип, когато се говори за ЕЦБ и други. Благодаря, господин Луке. Можем да преминем към гласуване. Предлагам първо да проверим дали работят картите ви за гласуване. Госпожа Голар, искам да кажа, имаше едно интерпретиране. Ние сме водили много битки, включително тази комисия, за да има баланс между половете, което не е така. Също е важно да се отчита географския баланс. Да, трябва да спрем до тук, защото съгласно на нашата процедура не можем да водим дебат, трябва да преминем към гласуването. Първо, нека да направим проверка дали работи системата за гласуване и след това ще преминем към същинското гласуване. Това е само проверка. They want a secret, secret test. Okay, so и искат тестът да бъде също тайн. Ще поискаме секретарията да осигури това. Сега можете да гласувате тайно. Това е тест, не е същинското гласуване. Това е тестване на системата за гласуване. Are we having the right numbers? Имаме ли кворум? Има един от е, НЕП повече, сега всичко е наред. Един глас от е, социалистите и демократите повече. повече. Моля да извадите една от картите на социалистите. Има един глас повече от групата на социалистите. I ask the socialist group to, uh... Моля групата на социалистите да изтегли една карта. We have 17 SNDs. Имаме 17 гласа от групата на социалистите. Трябва да сте 16. Може би не броите председателят. So, please, one of the substitute... Моля един от е, заместниците. Моля групата на социалистите да осигури точния брой на гласовете. Има един в повече. Сега можем да преминем към същинското гласуване. Унези, които са за Унези, които са за избора, да натиснат зеленият бутон, тези, които са против, да натиснат червения, десния или съответно десния бутон е да, левият бутон е да, десният е не. Моля, гласувайте. We close the vote. Моля, прекратете гласуването. 21 за, 30 не, 16 въздържали се. Кандидатът се отхвърля. Сега предлагам да отложим гласуването на заместник председателя, за да дадем възможност за размисъл на политическите групи и преминаваме Всъщност прекратявам заседанието сега и ще продължим с гласуването на следващото